unterbrochene Sitzungsperiode für wieder aufgenommen. Обявявам за открито днешното за пленарно заседание. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, от името на Европейския парламент искам да изкаже своето неодобрение към забомбените